The first point in our agenda. Първата точка в днешния ред е гласуване за възраженията по правило 106. Става дума за разрешението за DAHP. Гласуваме за възражението. Гласувайте електронно, моля. Okay, everybody voted. The vote is closed. Крайно гласуването. Приема се. Можем да минем към следващата точка в дневния ред. For the next point in our agenda we have to wait. the... Последващата точка трябва да изчакаме комисията. Okay. Now we can start the next point in our agenda, that is an exchange of view with the commission on... Uh, Нека да минем към следващата точка в дневния ред. Това е обмен на мнение с комисията. Както знаете, това е първият обмен на мнение по този акт. Има решение на координаторите редовно да кани комисията <clears throat> да докладва пред нас. Тази проверка за пригодност се отнася с регламент 178 за тази дискусия сме поканили господин Владислав Мико, генерален директор на Генерална дирекция Санте. Имате думата да представите темата и след това ще започнем дискусията. Благодаря. Добър ден. Извинявайте, че се наложи да чакате няколко минути. Една корекция аз съм заместник генерален директор. Благодаря за повишението, но за съжаление не е вярно. Благодаря за тази възможност да ви дам актуална информация. Процеса за проверка за пригодност на общия закон за храните. Няколко думи за тази проверка. От често правото на Европейския съюз е, подлежи на критика заради нарушението на принципа на субсидиарност и поради това, че някои от разпоредбите са скъпи и не съвсем ясни и трудни за приложение. Тази критика показва, че в някои случаи нашето законодателство не постига своите цели. По тази причина комисията иска да подобри регулирането по целия цикъл от проекта, след това приемането и приложението и прегледа. Това всъщност е споделена отговорност между европейските институции и държавите членки. Проверките за пригодност са една от тези процедури. Всъщност става дума за пълна оценка на политиката и да се прецени дали съответната рамка законодателна отговаря на целите, които сме си поставили. Трябва да се провери дали няма някои остарали мерки или дублиране. И се търси начин за упростяване на разпоредбите. Като част от този процес през ноември 2000 и ноември през юли 2013 година нашата генерална дирекция реализира два пилотни проекта. Тези резултати <clears throat> са на разположение за вас и за обществото. На базата на тази оценка през април 2014 година започнахме проверка за пригодност на тези разпоредби, които са от 2002 година. Всъщност това е основен акт е, за целият сектор храни, земеделие. Тук са основните принципи и изисквания за политиката за храните и фуражите. Така беше създаден орган за безопасност на храните, за управление на, на сигналите включително и а, системата за бърза реагиране в случая на кризи. Принципите и изискванията в тези регламенти включват всички правни мерки на европейско равнище и на национално равнище. Затова е уместно да се започне с преглед на основните разпоредби, проверката за пригодност <coughs> показват доколко тези норми са подходящи за сектора храни. Като естествено вземем предвид политиката и тенденциите в момента, всъщност това съвпада с политическата програма на председателя Юнкер за модернизация и упростяване на действащото право в Съюза. Проверката за пригодност визира три компонента. Общата част, след това разпоредбите за системата за бързи сигнали и накрая разпоредбите за Агенцията за безопасност на храните. От тези три компонента единствено агенцията беше подложена на оценка два пъти до сега да съберем доказателства, възложихме две външни проучвания. Първо, по общата част на регламента. Втората част е по системата за бързи реакции в случай на криза. Очакваме външните проучвания да бъдат приключени до края на годината. По отношение на агенцията актуализираме предишния доклад до 2010 година. Работим заедно с агенцията, държавите членки и съответните заинтересовани страни. В <clears throat> цялостната проверка за пригодност ще вземем предвид цялата информация, с която разполага комисията. Използваме пет критерии за оценка ефикасност, ефективност, уместност и полза. Резултатите ще бъдат представени в един работен документ на комисията, който ще бъде приключен към първото три месече на 2016 година. Няколко думи са констатациите на външните проучвания. Като цяло, регламентът за храните постига своите цели <clears throat> защита на здравето и доброто функциониране на вътрешния пазар. Има съществени подобрения в всички области в сравнение с предишния период, включително и проследимостта на храните, отговорностите на операторите за пускане на пазара на безопасни храни, които отговарят на изискванията за храни. Анализ на риска и прозрачността. Регламентът доведе до по-добра хармонизация и по-добра работа по съответните рискове. За сега няма системни а, проблеми. Има в някои случаи възможности за подобряване и те са свързани най-вече с прилагането на общите принципи в вторичното законодателство и приложението на нормите от държавите членки, увеличаването на глобализацията и сложността на веригите за доставки изискват бърза отмяна на информация, ако има проблем с безопасността на храните – в този контекст е основната цел на системата за бърза обмяна на информация са изпълнени в задоволителна степен. Има някои дублирания и подобряване, възможности за подобряване на ефективността чрез връзка на системата с други подобни системи. Предложението на Комисията за официалния контрол по който вчера започнаха дискусии в съвета, е насочено към тази цел. И всичко това съвпада с ключовите приоритети на комисията. постигнати за основните цели <clears throat> в случай на управление на кризата и ролята на комисията като координатор е подобрена и засилена. Има нужда от по-голяма роля на комисията по координация с компетентните органи. Комуникациите трябва да помагат за разрешаване на кризите, а пък за Агенцията за безопасност на храните се констатира, че системата работи добре. Но има и някои области, където може да се подобри приложението чрез вътрешни процедури за своевременно изпълнение на някои задачи, агенцията предложи някои инициативи и всъщност научният капацитет зависи от обединяването на експертният опит в държавите членки. Като фактори тук може, мога да спомена, че <clears throat> държавите членки в момента има по-малко ресурси за тази цел. Накрая, знаете, че въпреки строгите норми, които постоянно се контролират, има в някои случаи критики към агенцията. Надявам се, уважаеми депутати, че ви представих картината за проверката за пригодност Очаквам да чуя вашите мнения. Готов съм да отговоря на въпроси. Благодаря за вниманието. Thank you very much. Благодаря. Мадам Достетет, нека да започнем дебат. Благодаря, господин председател. Благодаря на Европейската комисия за направеното изложение. Наистина Важно е да се каже, че подобреното нормотворчество не би следвало да бъде синоним на дерегулирането и все пак имайки предвид, че европейските граждани държат особено на качеството на потребителските стоки, на, на техния происход, на, на технологията за тяхното производство, като в същото време следва да опазим многообразието на местните е, традиции в хранително-вкусовата е, промишленост. Също така следва да имаме предвид обстоятелството, че е, е отрасълът се състои от е, много и много малки и средни предприятия, които твърде често са е, поставени под особения натиск на нормативната уредба, не могат да се справят с нея. От друга страна редица продоволствени скандали, в това число за конското месо, за генетично модифицираните организми е, от друга страна, първичните производители в нашите избирателни райони е, изпитват особени затруднения. И всичко това поставя под особено напрежение действащата нормативна уредба. Е, у нас наскоро бе публикувано изследване на, на, на, на потребителска организация, според която нерядко етикетите на хранително-вкусовите продукти, на, на местни произведения и прочие твърде често съдържат грешки и, и въвеждат заблуждение и така нататък. Обстановката е доволно сложна. И а, при това трябва да отбележим, че а, комисията не винаги се вслушва в гласа на потребителя, особено що се отнася до етикетирането в а, местната промишленост. И, и накрая въпроса за трансмасните киселини в е, хранителните продукти, е, които са забранени в редица държави членки, поради това, че имат вредно въздействие върху сърдечно-съдовата система. Мен ще да знам какво мисли комисията е, по отношение на една обща забрана. Във всеки случай, смята ли скоро тя да ни запознае със своя проучване по този въпрос? Благодаря. Жил Барньо, заместник председател. Няколко думи, господин председател, уважаеми колеги, във връзка с представеното известие на Европейската комисия. Трябва да ви кажа, че оставам с впечатлението, че вече месеци и месеци наред – Европейската комисия не, е, не се вслушва особено в изразената все по-категорична воля на всички европейски потребители да получат защита по отношение на, на хранителните продукти, които консумират. Дори това понятие защита все още не е <laughs> осъзнато до края от Европейската комисия. Защото, имайки предвид последните скандали, и растящата продоволствена несигурност, небезопасност, е, която непрекъснато констатираме, според мен е на лице необходимостта не просто да подобрим нормотворчеството, но и да регламентираме по начин такъв, че мафията в хранително-вкусовата промишленост, можем да говорим за такава, през последните години, тази мафия да бъде поставена на тясно. А днес не е така. Днес е, тя се ползва с значителна власт в разпространителската верига е, на хранителни произведения. Както току-що каза Гошуа Гростет, у нас, във Франция, самата разпространителска верига на хранително-вкусовата промишленост не функционира правилно в ущърп на първичните производители, на малките предприятия, преработвателните, е, тъй като в тази разпространителска верига действат мощни структури, е, които подчиняват всичко на своите интереси. Значи, необходимо е силно законодателство, регламентиращо строго, преди всичко, етикетирането, информацията, която следва да се дава на европейския потребител – така че той все пак да знае кое е полезно и кое не е толкова полезно за ядене. Благодаря. Thank you very much. Now Miss Sommer. Благодаря. Искам да благодаря на комисията за това, че накратко обрисува ситуацията. За разлика от преждеговорившия колега, аз съм на мнение, че по отношение на сигурността на храните, потребителят в Европейския съюз е доста добре защитен. Продължаваме да работим и по регламента за контрола. ЕФСА също работи доста добре. С удоволствие, така си спомням, скандала с конското месо с удоволствие в смисъл, че много бързо беше е, проследен обратно пътя, по който е проникнало конското месо в цяла Европа и представено на пазара като друг вид месо. Така че смятам, че нещата си работят. Разбира се, че някои вътрешни процеси и процедури могат да бъдат усъвършенствани, но се Питам, как ЕФСА може да стане по-бързо действащ орган. Поне така разбрах колегата от комисията, който каза, че факторът време е важен. Да, всеки може да работи по-бързо, ако има повече персонал, примерно. Така че възниква въпросът дали ЕФСА може да се прави с наличния персонал с всички тези задачи, които постепенно и бяха струпани през годините защото нека да не забравяме. ЕФСА беше натоварен като орган с неща, които всъщност не са и работа. Примерно оценка на рекламни слогани за е, хранителни стоки. Сега органът каза, че след като му, това му се възлага, ще се опита да го направи, но още тогава обърнаха внимание, че вероятно ще възникне проблем с персонала, нещо, което така и се оказа. А, минаха години, докато излязоха първите оценки а, и а, така наречените ботанични продукти все още не са а, оценени и не знам с какви сили ще бъдат оценени. Те, между другото, и тук е, имаме лошо нормотворчество, просто имаме закон, който не работи. Доколкото знам, а, комисията работи по този въпрос. Та, въпросът ми е, ЕФСА може ли да подобри вътрешните си работни процедури, с наличния персонал, т.е. разполагали с достатъчно персонал и как в бъдеще ще се избягва натоварването на ЕФСА с задачи, които са чужди на предназначението на този орган. И още нещо. Господин Нико, казахте, че ролята на комисията в управлението на кризите трябва да нарасне аз се питам а, какво комисията смята, че няма достатъчно правомощия ли, за да се справи с управлението на кризите или смята, че също се нуждае от повече персонал за целта. Не е ли достатъчно ЕФСА да продължи да се занимава с, с комуникацията при управлението на кризи? Ако не съм права, поправете ме. Моля ви, разяснете ми нещата. Все пак скандала с конското месо беше разкрит от ЕФСА, комуникацията беше поета от ЕФСА, разбира се, имаше сътрудничество с комисията. Просто не мога да преценя, да си представя каква точно роля си представя комисията, че може да играе в управлението на кризите. Как така ще нарасне нейното значение? И последен въпрос. Имаше публична консултация по интернет за така наречения фитнес чек на законодателството в областта на храните. Приключи ли тази проверка? Направен ли е вече анализ на, установ... на констатациите? Ще ми се тази проверка на пригодността да бъде малко по-бърза. Тя доста отдавна тече. А и ние като депутати бихме искали да участваме и да работим по този въпрос. Виждам, че законодателната дейност така вече е набрала ход – в това отношение комисията казва, че през първото три месече на 2016 година ще представи законопроект. За нас това наистина е максимално, максимално най-късния срок, за да можем да се справим преди следващите избори. Знаете колко горчив опит имаме с големите досиета. В областта на храните никога няма малки досиета и винаги сме имали проблем с това, че не сме успявали да ги приключим преди изборите, което забавя процеса, защото следват избори, следва съставяне на нов парламент и новите депутати вече вземат други решения. Thank you very much. And now, Mr. Osling. Благодаря, господин Озлин, има думата. Нека и аз първо да благодаря на комисията за това, че задейства този процес и както много правилно казахте, той съдържа в крайна сметка и политическа оценка. И аз искам да повдигна въпроса за ЕСА. Моите колеги бяха в Парма на място на посещение. Знаете, че винаги съм бил от крити... сред критиците на ЕФСА но когато бяхме там заедно с колегите, се информирахме как се работи на място. Проблемът им е с експертните комисии и предоставянето на експерти от държавите членки. Е, нещо трябва да се направи по този въпрос. Не можем да си позволим да не достигат експерти в такъв важен орган. Държавите членки не могат да си позволят да не предоставят е, експерти. Непременно трябва да направим нещо, защото това е въпрос и на доверие към към ЕФСА. Това беше нашата така, категорична констатация след проведените разговори в ЕФСА. Е, беше повдигнат въпроса дали всички задачи могат да бъдат изпълнени с наличния персонал. Да, това е под въпрос, но пък и е, така, вторият въпрос е дали правилните хора работят по правилните въпроси. Сега, 10 години законодателство в областта на храните. Ако погледнем назад, ще видим, че заболяванията, причинени от храни в Европа, не са намаляли. Имаме, разбира се, в Европа проблем с нездравословното хранене, но това не е въпрос на контрола върху храните, само че и в тази сфера трябва да се замислим за оценките. Имахме много продължителна и пространна дискусия за а, обозначаването тип светофар. Тук няма да я подновявам. Беше споменат няколко пъти скандала с конското месо. Трябва да се подобри прозрачността по хранителната велига. На мен не ми е достатъчно само за три дни да се установи откъде се е взело конското месо. Защото проблема е друг недостатъчното деклариране и недостатъчния контрол върху декларирането. Миналата седмица имаше така скандал с една риба, която се предлагаше в столове в Европейския съюз под като друга риба. Не, не отговаряше на наименованието си, така че тук трябва да се направи нещо. Това, което по принцип не приемам е, че всяка ежегодно излиза доклад за хранителните остатъци и а, че всяка година констатираме, че в храните се съдържат прекалено много пестициди. Всяка година а, обсъждаме този въпрос, взаимодействие и, той, и то е защото се работи недостатъчно по причините, по корена на проблема и практиките в селското стопанство. Не е приемливо сегашното положение, нещо трябва да се направи. Не може всяка година да слушаме доклади и да ги четем за сигурността на храните, в които да се констатира, ами да, отново има много пестициди, остатъчни вещества от пестициди, използвани в селското стопанство. Това не достига, не можем да приемем това положение. Трябва да се промени нещо. Държавите членки, разбира се, са длъжни по веригата да се погрижат за прилагането на закон, законите. Тук има дефицит. Тук трябва да се упражни контрол върху държавите членки за да се провери дали разпоредбите се прилагат така, както са замислени. Мисля, че това е един от най-големите проблеми и спешно се нуждаем от повече обмен на информация в Европейския съюз и повече контрол върху прилагането. Thank you very much. Now, Mr. Pedicini. Господин педичини има думата. Благодаря, господин председател. Бих искал да се спра на един от въпросите за безопасността на фуражите. Нормативната уредба в тази област визира е, рискове за човешкото здраве, проистичащи от е, употребата на определени фуражи в животновътството. И тук е, Разбира се, става въпрос за опити на различни производители е, е, да постигат економическа рентабилност за животновътството на гърба на потребителите и употребявайки препарати, антибиотици за, за профилактика и метафилактика, е, които в край на краища са вредни за крайния потребител. Като тук има разлика в нормативната уредба между двете страни на океана. В Съединените щати се допускат определени антибиотици, определени хормони, използват се агресивни пестициди, докато те са забранени в Европа. И моят въпрос е такъв. Как бихме могли да гарантираме проследяване спазването на наложените у нас в Европейския съюз стандарти, независимо от происхода на хранителната продукция? госпожа Дорнано. Въпросът за нормативната уредба. Е, тук хармонизацията на нормативната уредба се представя като залог за безопасност, но според мен е, това не може да бъде абсолютно ефикасен е, залог. И как е възможно нашите хармонизирани норми да отговорят на местните рискове? Да вземем, например, системата за предупреждение и управление на кризи по четвърта глава от предлагания текст. Тук става въпрос, разбира се, за ангажиране на държавите членки и техните им компетентни органи. Не смятате ли, че е, бихме могли да получим наистина добавена европейска стойност, е, е, такава каквато се прогласява от общите цели за контрол на качеството, като дадем по-голяма възможност за гъвкавост по места. И най-сетне съответствието с международно правните норми. Ако тук се опитваме да изградим един пазар, е, който е все по-свободен, не смятате ли, че по този начин увеличаваме и рисковете, и при това, налагайки една твърда нормативна уредба, се лишаваме от възможността да реагираме по целесъобразност. Какво, прочем, смята да прави комисията от тук нататък по привеждането на европейското законодателство в съответствие с е, световните стандарти? Госпожа Мелиор, благодаря господин председател. Първо дължа благодарност на комисията за представения доклад. Имам е, така два въпроса, които ме интересуват особено живо. Първия беше повтигнат вече няколко пъти дейността на ЕФСА. Делегация, начало с нашия председател, имаше възможност да разговаря с представители на ЕФСА. И аз съм с впечатлението, че начало с новия си председател господин Ол, те полагат всички усилия да се справят с предизвикателствата проистичащи от това, от натиска на промишлените лобита. На няколко пъти стана въпрос, че а, държавите членки предоставят а, известна така научна компетентност. А, за да трябва да предоставят, за да може ЕФСА да си върши работата. Нау... Необходими са тези научни знания. И въпрос, от тук въпросът ми как можете да подкрепите ЕФСА по този начин, за да може органа да се профилира още по-добре. И вторият въпрос. Имаме общо законодателство в Европа в областта на храните, обаче конкретното прилагане в държавите членки става по различен начин. Дава се голяма възможност за прилагане на субсидиарността. Така че на места даже е едва ли не несравнимо, несравним начина по който се предлага една и съща разпоредба. А, едни от, едни, от, едни от най-важните цели на Европейския съюз са здравето на гражданите и а, здравословните храни на пазара все повече болести на цивилизацията се появяват, затова стават много по-важни здравословните храните. Искам да попитам как да направим така, че в Европейския съюз законодателството в областта на храните да се прилага еднообразно, за да се гарантира здравето на гражданите. Госпожа Делахай има думата. Благодаря, господин председател. Бих искала да се върна на един такъв въпрос. През февруари тази година гласувахме доклад за происхода на месото в готовите ястия. Този въпрос бе повдигнат от колегите Гростет и Парньо. Тук става въпрос наистина за, за продоволствената безопасност, за безопасността на потребителите е необходима пълна прозрачност е, е, към момента на потребителския избор. И ние им дължим на нашите съграждани тази прозрачност. С е, голямо нетърпение очаквам поредното предложение на комисията тъкмо по този въпрос за месото употребявано в готовите ястия. Благодаря. Не виждам други желащи да вземат думата. Мисля, че имаме достатъчно време, в което комисията да ни отговори. Благодаря. Е, е, благодаря ви. Е, ам... Тук се оказва, че в общото хранително законодателство трябва да обхванем всичко. И наистина материята е широка, нали? и за консумацията от човека, и за фуражите. Ще се опитам, но, но първо бих искал да напомня една тенденция, която е обща. Е, е, тя е на дневен ред не само тук е, на европейско равнище, а и в отделните държави членки. Има една склонност да се гледа на евентуално ново законодателство за всеки нов проблем. В същото време обаче непрекъснато се говори, че законодателството вече е прекалено много. И има, виждате, едно противоречие между тези тенденции. Единственият начин да бъде е, преодоляно това противоречие е първо да се огледа действащата нормативна уредба, да се види дали тя е, би могла е, да, да уреди поредния проблем и в същото време, нали, ако да, дали достатъчно ефикасно. Това е същината на този тест, на тази проверка за пригодност. И тук бих искал да ви напомня нещо, което вероятно всички знаете. Става въпрос за пирамида на нормативната уредба. В хранително-вкусната промишленост имаме повече от хиляда акта от различен порядък, всеки от които се основава на общите принципи на общото хранително законодателство. И ние всъщност в момента оглеждаме фундамента принципите дали са подходящи, институционалното устройство дали е подходящо. И оттам нататък ще се движим нагоре по пирамидата. Е, е, за да видим е, дали е възможно посочените от вас проблеми да бъдат решени в рамките на настоящото законодателство. И аз веднага мога да кажа, прочим, че редица от споменатите от вас неща вече са разгледани от комисията в пакета, предложен преди няколко години. Вие споменахте, например, въпроса за официалния ветеринарен контрол. Много неща са предвидени, все още не са факт в, в законодателството, тъй като все още се обсъждат. Сега не мога да се впускам в разговор за всеки отделен нормативен акт, още повече, че такава задача би превишавала задачите на теста за пригодност. Както казах, трябва да си зададем въпроса за принципите. Достатъчно ли са те на брой? Достатъчно добре ли се прилагат? И, и сега на конкретните ви въпроси, които съм си записал – няма да навлизам в детайлите за, за трансмасните е, киселини, но да, проблем има. До края на тази година, предполагам, ще излезе наш доклад, посветен на тази тема. През месец декември, значи, и оттам нататък ще подновим дискусията. Е, що се отнася до много от изказванията засегнаха злоупотребите и измамите в хранително-вкусовата промишленост. Да, това е проблем, но той трудно би могъл да бъде решен чрез пореден нормативен акт. По определение измамата е, е съзнателно отклоняване от действащата уредба. Така че нова уредба няма да предотврати неспазването й. Е, и значи ние трябва да се обърнем с лице към явлението, към практиката по линия на правоохранителната дейност. Е, и, прочим, такива моменти са заложени в регламента за официалния контрол. Ли, онова, което е пропуснато до сега, е, се, се компенсира по наше намерение в проекто регламента за официалния контрол – и аз мисля, че парламентът ни подкрепя в това отношение. Много въпроси също така бяха зададени за ЕСА, за Европейската агенция за хранителните продукти. Вие категорично заявявате, че Агенцията е по-настоящем натоварена с повече от 500 оценки годишно, с щат от около 500 души, е, десетина научни комитета. Е, е, при тази претовареност на агенцията, според мен, тя се справя много добре. Независимо от всички критични бележки, можем да говорим за прозрачността и за други неблагополучия, които са действителни и, и, и не можем да ги пренебрегваме, можем да кажем, че уредбата е достатъчна. Достатъчно ли е кадровото обезпечаване? Според нас, да. Нашата оценка категорично сочи, че проблемът не се корени в броя на специалистите, а по-скоро в два други момента, един от които вие вече споменахте. А именно, как да бъдат привлечени научни работници от най-високо ниво за, за ЕФСА и в същото време това да са хора, които в професионалната си биография да не са общували с другата страна, с, с производството. А знаете, че науката нерядко се финансира от промишлеността. И е много трудно да бъдат намерени висококачествени специалисти, които през последните 10 на години не са поддържали каквито и да било контакти е, с е, е, промишления отрасъл. Нали, за да бъдат предпазени те от обвинения в несъответствие на, на интереси. И значи ние твърде често а, а, сме принудени да разчитаме на а, млади а, а, експерти или на такива, които вече са, се, са излезли в пенсия. Нали, знаете, от друга страна хората си пазят доброто име. Това е, това е голям проблем и ние се опитваме да го преодолеем някак. Правилно беше казано тук, че сътрудничеството с държавите членки, и впрочем нещо, което не споменах, ЕФСА не може да си избере този или онзи учен за член на комитет. ЕФСА, агенцията може само да подбере измежду кандидатите. Така че държавите членки би следвал да се погрижат за добри кандидатури, та да може агенцията да избере най-добрите. Ето, и това е чисто практически проблем, който няма нищо общо с а, действащата уредба. Тя си е наред. Значи, от една страна броя, е, е, разнообразието на, експерти, на които можем да разчитаме, и от друга страна е, този принцип за неопетненост, кавички, от, от някакви отраслови лобистки интереси. Опитваме се да, да го решаваме този проблем. Но, както казах, нуждаем се от а, а, енергичната подкрепа и на държавите членки. Друг един въпрос бе, бе свързан с твърденията на производителите за едни или други продукти. Уверявам ви, че тук отново въпросът не е за липсата на достатъчно хора. И тук за, а, вземем ботаническата област, а проблемът е за стълкновението на две правни материи. А нова наша намеса всъщност няма да подобри нещата. Е, е, онова, което е необходимо е да дадем възможност на всеки, който проявява интерес, да направи разлика между относимите и неотносимите е, е, твърдения. Значи, трябва да се насочим към същината, към съдържанието, нали, вместо да говорим за недостиг на експертен капацитет. Е, и това е една от областите над фундамента на общото законодателство в хранително-вкусната промишленост, е, по която трябва да се работи. Може ли ЕФСА агенцията да усъвършенства вътрешните си процедури? Отговорът е да. Имахме много подробен разговор с управителния съвет на агенцията. И вече по-настоящем се е, въвеждат при нови изпълнителен директор на агенцията значителни вътрешни промени е, в, в начина на работа на агенцията. Питахте също така за е, случаите на криза, за, за ролята на комисията в такива кризисни ситуации. Е, и ви, знаете, подходът е много правилен, тъй той е, е, е изработен с ваша подкрепа. А, в Европа а, е, взехме решение да разделим управлението от оценката на риск. И според мен ЕФСА има да играе ясна, ясно определена роля в случай на криза по оценката на проблема, но не и по управлението на кризата. Управлението в една кризисна ситуация е работа на комисията и това по действащото законодателство и разбира се на компетентните органи на държавите членки. Значи ние трябва да се осланяме на научния капацитет на ЕФСА експертно, като източник на максимално надежна и бърза информация в случай на криза, но до там ЕФСА е, е, не би следвало да се занимава с самото управление на, на кризисните ситуации. Понякога, разбира се, трудно се прокарва е, границата между тези две правомощия, но ние определено се опитваме да поддържаме разграничението. По-нататък, дали в общото е, е, е, оценката за пригодност на общото законодателство в хранително-вкусовата е, област е, е приключила? Не, е, още не е приключила оценката. Питате дали до първото тримесечие на 16-та година бихме могли да, да, да дадем резултат. Е, и аз мога да, да цитирам тук една фраза, придобила известност. Да, можем. И ние вече е, събираме информацията, не, оценката е на, на, на финалната си права. Фактически до 2-3 е, месеца ще имаме вече проекто заключение. Те ще трябва да минат през нали, е, цялата процедура на вътрешно съгласуване. Е, но е, някъде до, до, до средата на първото 3 месечие до година ще излезем с резултат. По-нататък, неведнъж се каза нещо, нещо много важно, макар и да твърдим, че нормативната уредба е достатъчна, определено в някои направления е на лице сериозен проблем за прилагането й. И както знаете, Европа се основава на принципа, че прилагането се възлага на органите на държавите членки, а общоевропейските институции имат да играят известна е, наблюдаваща или надзорна роля. Това не бива да се забравя. Така че от гледна точка на, на прилагането, ние разполагаме с един отличен инструмент, а именно а, е, службата а, е, за хранителните продукти и, и ветеринарното дело. И тя, е, тя е служба на Европейската комисия и се занимава с, с контрола навсякъде из Европа. И по, по план на проверките е, ние е, е оценяваме е, положението така на терен и разбира се осведомяваме държавите членки. Техният отзив понякога е, е по-положителен, е, понякога не, но а, мисля, тук имаме образцово сътрудничество между а, общоевропейското равнище и националния контрол. Въпросът за това дали нормите на нашето законодателство, които са много високи, дали тези норми е, е, и доколко биха е, могли да бъдат примирени с предстоящото е, търговско инвестиционно споразумение с САЩ. Не веднъж съм го казвал. Ролята на тази спогодба не е да намали, да, да понижи нашите стандарти. Целта е да постигнем същото, макар и с различни средства, и вече да видим дали за напред, без да понижим стандартите си, бихме могли да се изближим от двете страни на океана, за да търгуваме. Така че повтарям, и дума не може да става никога. Никога за, за миг не сме допускали преговаряне по отношение на някои от пределните стойности, на, на, на, на стандартите, които действат в Европа, само за да се сключи това споразумение с САЩ. Въпросът за е, е, рисковете свързани с антимикробната резистентност. Е, това е въпрос, който е, е, не е специален, не е частен въпрос за общото законодателство в хранително-вкусната промишленост, но е, оглеждайки фундамента на това законодателство, ние предлагаме да се огледа и този проблем вече в рамките на законодателството за ветеринарната медицина и, и е, ветеринарните хранителни продукти. А, знаете, предстои изработването на, на план за действие номер 2 в, е, в ветеринарното дело става дума, който ще излезе през 2016 година и е, в тази връзка се работи и по антимикробната резистентност въпросите за е, хармонизация с международните норми. Изключително важен е въпросът и е двуаспектен. И отново бих искал да припомня, че от една страна ние сме обвързани е, и, и сме длъжни да спазваме международните норми и в е, е, е работата ни по официалния контрол, растителната защита и така нататък, ние се опитваме да впишем всички международно правни ангажименти, които имаме. Но има и нещо друго, което е не по-малко важно. Европа следва в качеството си на лидер в тази област, световен мащаб, би следвало, доколкото е възможно, да разпространява европейските стандарти, да ги превръща в международни. Ние, ние, ние, ние се опитваме е, е, да, да, да придадем международна приложимост на нашите собствени стандарти. Понеже понякога действащите международни стандарти са по-низки от онези, които бихме желали да допуснем в Европа. Значи от една страна е, е, ние сме склонни да, да, да се приобщим към международната практика, но в същото време е, наш интерес е да настояваме е, за приемане на нашите собствени стандарти. Мисля, че с това се изчерпват е, зададените към мен въпроси. Благодаря ви за вниманието. Благодаря за подробният отговор. Мисля, че сега е момента да минем към следващата точка в дневния ред. иновациите и економическото развитие в управлението на фермите в Европа. Ще обсъдим становището на нашия докладчик. Ще дам веднага думата на докладчика да представи своето становище. Благодаря, господин председател. Комисията по селско стопанство и регионално развитие отговаря за тази тема. Ето защо предлагаме този доклад по собствена инициатива чиято тема е насърчаване на иновациите на економическото развитие в рамките на бъдещото управление на европейските земеделски стопанства. В доклада се спираме на много важни за бъдещето на човечеството теми. Изправени сме през сериозното предизвикателство да изхранваме планета, с изхранването на планетата. Експо Милано мина точно под мотото на право на храна. Това, което ме интересува особено живо и непременно искам да подчертая отново, е, е изключително важна роля на земеделския стопанин, който произвежда хранителни стоки, но трябва да изпълнява определена роля и да е, се стреми към избягване на разхищения на храни. Ето това е голямото предизвикателство е, население, броят на населението нараства, 9,6 милиарда ще сме на земята, вероятно през 1900, 2050 година, извинете, т.е. търсенето на храни ще нарасне неимоверно. Е Ето защо спешно се нуждаем от отговор. Първо, как да гарантираме продоволствието на населението, но продоволствието с здравословни храни и същевременно да опазваме природата и важните ресурси за бъдещите поколения. Тоест да произвеждаме повече, но по друг начин по-малко енергия, по-малко торове, пестициди и вода т.е. нов модел за развитие на а, селското стопанство по посока на кръгова економика. В момента а, земята се нуждае от година и половина, за да се възстанови а, и то на базата на ресурсите, които се използват за една година. Другата важна тема е разхищението на храни. Милиард и 300 хиляди тона храни се изхвърлят годишно в света, а 800 милиона хора са, гладуват постоянно. Не е ли парадокс това? От друга страна, 2 милиарда е, хора са страдат от затластяване. Трябва да решим този въпрос, да работим в училищата, в семействата, за да може храненето още от детска възраст да е здравословно. Трябва да насърчаваме и даренията за благотворителни организации под формата на храни, които се оказват излишни. Трябва да дефинираме много е, ясни насоки за така наречените странични продукти в селското стопанство. Това не са отпадъци, те могат да се използват, например, за производство на енергия. Целта ни е да подкрепим нашите фермери в прехода им към а, устойчиви селско-стопански практики и подобряване на производителността при спазване на, сигурно, на безопасността, на изискванията за безопасност на храните и изискванията за гарантиране на здравето на гражданите. Трябва да се гарантира и опазването на животните, на природата, да не да се намалят емисиите на парникови газове и прочее и прочее. А как да постигнем това, ако не с иновации и изследвания, развойна дейност, т.е. трябва да се насочим към, малки, към младите хора, и към създаване на изключително прозрачен пазар, в който винаги е посочена страната по происход. За да можем да подкрепим практически е, фермерите, трябва да ги насочим към екологичното селско стопанство, което вече е на път да бъде роботизирано. За целта, за да има развитие обаче, трябва да се мисли за нов начин на образование и обучение, за създаване на нови работни места в селското стопанство, а за това са ни нужни инвестиции, защото много често хората бягат от е, селските райони, особено ако те са а, отдалечени или планински. Така че държавите членки трябва да инвестират много повече в програми за, в изследователски и иновативни програми за разработване на нови агротехнологии. Повече трябва да се прави по обмена на най-добри практики, на резултати от изследователската дейност и тези резултати трябва да достигат до малките и средни предприятия, които са, пове, каквито са повечето в Европа. Другото, което е необходимо е да направим така, че селското стопанство да се адаптира към бъдещето. Сега сегашните агропрактики трябва да са съобразени с измененията на климата. Т.е. трябва да се диверсифицира производството, да се намели монокултурното селско стопанство – а, до 2050 година може би 200 хиляди души, които бягат вследствие на климатичните промени, ще дойдат в Европа. Това бяха най-важните теми. Разбира се, в рамките на един доклад не можех да засегна всички. А, желателно е, надявам се, да подобрите проекто доклада с вашите предложения, крайния срок за които е 27 ноември. Надявам се, че ще го направите. Благодаря. Костинга. Благодаря, госпожа Косингер. Благодаря Аз е, е, се изказвам от името на докладчика в сянка на НЕП. Разполагам с е, текста, който е предоставил. Ще подчертая няколко аспекта, които трябва да вземем предвид, за да стимулираме иновациите за развитието на земеделския сектор и фермите в Европа. Необходимо е да се подкрепят иновациите, особено онези, които са на... имат за цел да намалят производствените разходи. Чрез рационализация на енергията, потреблението на енергия, вода и суровини. Иновациите би следвало да помогнат за по-устойчиво земеделие и производство на храни. Като същевременно опазваме биологичното разнообразие – В момент на насищане на пазара с земеделски стоки, мисля, че качеството трябва да се базира по-скоро на конкуренцията, трябва да се базира по-скоро на, на качеството. И от тук идва необходимостта от иновационни модели в земеделието, за да защитим фермерите и да запазим качеството на почвата като основен ресурс. противен случай има опасност да навредим на земеделието. Ще бъдем доволни, ако докладчикът вземе предвид тези съображения. Благодаря. Елизабет, Благодаря, Елизабет, госпожа Никълсън. Господин Никълсън. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за доклада. Той е подчертал най-дългосрочните предизвикателства. До 2050 година се очаква производството на храните да се удвои за да можем да отговорим на търсеното. Като имаме предвид ресурсите, с които разполагаме, има нужда от ускоряване на производството, но по устойчив начин, като за тази цел въведем технологични иновации и научна обосновка на решенията, които се прилагат. Добре е да помислим за използването на големите бази данни в фермите, за да се подобри ефективността на производството. И тук земеделските колежи имат да играят огромна роля в подготовката и обучението на младите фермери, за да използват те нови технологии. Иновациите не означават закупуване на последната техника. Като част от програмата за развитие до 2020 година са създадени 60 различни асоциации на ферми за развитие. Много важно е да се подобри управлението на фермите, като имаме предвид дългосрочните предизвикателства. Добре е да помислим за запасване и на по-големите стопанства, поради на опитът, който е натрупан там. Разхищението на храни е, е огромен проблем. С нощи говорих по този въпрос пред BBC и има също нужда от информация за населението, за избор на подходящи храни. И тук виждам голяма роля за търговците на дребно. Обикновено тези проблеми не се решават, ако не прибегнем до помощта на търговците на дребно. Благодаря, господин Гелбардин. Chairman. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Акцентите са поставени правилно от гледна точка на екологията. Изказвам се от името на нашият докладчик в сянка, който не може да присъства. Най-подходящото, което може да се направи за тази цел е да се промени ОСП и то по драма, драстичен начин, за да можем да помогнем на, на фермерите на, по линия на иновациите и устойчивостта. Но това може би е много радикално решение. Ако искаме да имаме достатъчно производство на храни, можем да разчитаме единствено на иновациите и поради огромните количества храни, които ще бъдат необходими. Добре е да помислим малко по-прагматично и да дадем възможност за обмен на информация за иновационни е, земеделски технологии. Обменът на добра практика е елемент от е, иновационния подход. В нашата комисия трябва да направим така, че увеличението на производството да не е на води до заплахи за околната среда. Спомням си доклада, който обсъдихме вчера в комисията. Интенсивното земеделие е една от причините за загуба на биологичното разнообразие в Европа. Да, от една страна има нужда от повече производство, от друга страна трябва да пазим биологичното разнообразие. Именно тук има нужда от нови земеделски технологии, включително и нов начин на, управлението на, стопанство, на управление на стопанствата, за да може производството да бъде по-малко интензивно. Ще спра от тук, подготвил съм няколко изменения и ще ги внеса по-късно. Благодаря. Благодаря. Господин Хослинг. Благодаря на докладчика, защото той наистина засяга много важни моменти в своя доклад. Вчера в Селско-стопанската комисия имахме дискусия на същата тема. Тукашният дебат приятно се отличава от вчерашния, защото в Комисията по селско стопанство се говореше, че използването на повече техника, повече торове, и повече е, пестициди се определяха като напредък. Аз мисля, че е тъкмо обратно. Не бива да е, продължим да интензивираме сега действащия модел. Много правилно колегите ги казаха, защото точно този вид селско стопанство е съпътствано от много така, негативни, отрицателни ефекти, например загуба на биоразнообразие, замърсяване на почви и други природни ресурси, така че сегашния вид на селското стопанство не може да бъде селското стопанство на бъдещето. За мен бъдещият модел е екологичен защото той може да работи с много по-малко странични действия, така да се каже. И пак може да бъде да имаме селско стопанство, която да снабдява с храни. Постоянно се говори, че за бъдеще ще трябва да произвеждаме 70% повече храни. А ако всички се хранят като нас, а, да, само ще кажа консумация на месо, да, но не целият свят се храни по модела на европейците или на централноевропейците или на американците, които консумират още повече месо. Просто няма да стане така в Европа се произвежда а, огромни количества месо и мляко и да ги продаваме на световните пазари, пак не правим особена услуга на нашите фермери. Просто фърляме на пазара животински протеини, които не а, донасят полза никому. Така че тази мас, това масово производство трябва да се преосмисли това, което беше казано, да се сведат до минимум загубите. Това е много важно, защото у нас се разхищава много, изхвърля се много, много от храната не стига до трапезата. А в а, някои страни а, хранителната верига е такава, че някои храни не достигат до хората, просто защото няма хладилници по веригата. И последно, мисля, че едва ли някой ще ми възрази, че в момента страдаме от драматична загуба на работни места в аграрната сфера в Европа. Всеки фермер, който се отказва от стопанството си, се отказва и от така известна култура, от известни, известна заетост и така нататък. Благодаря. Thank you very much. And now Mr. Balzo. Благодаря, господин Балцо. Проекто становището е да, съвсем ясно относно предизвикателствата, пред които сме изправени в земеделието. Има някои противоречия между предизвикателствата Авторът на становището отбелязва увеличението на населението и потребността от <clears throat> повече храни в Европа. В Европа се опитваме да произвеждаме качествени храни. Може би друга задача за земеделието, както се е записано в доклада, е да се запази броя на хората, които работят в този сектор. Така ще можем да се противопоставим на обезлюдяването на някои села. Има някои неща, които не са включени в писмения текст. Има една препратка в началото на доклада за процедури на, на, чрез роботика. Да, има използване на работи в земеделието за производство на генетично модифицирани храни и няма нужда от е, оператори на машините. Като цялото производство се поема от машини, което ми се струва противоречи на нашата цел, която би трябвало да бъде противопоставяне на обезлюдяването на селата. И това не съвпада с общата ни цел. Може би тук не съм разбрал на точно на текста. Благодаря. Е, Благодаря, господин председател. Вчера, както вече беше казано, проведохме същия дебат в Комисията по селско стопанство. Ако ще имаме в бъдеще обща селско-стопанска политика, тя не трябва да включва интензивното животновътство и а, а, а, а то е голяма част от европейското селско стопанство в момента. Вчера разговаряхме и с представителите на Европейската инвестиционна банка, нали се стремим към 30% по-малко използване на енергия. Това са важни задачи. А, струмим се към улавяне на фосфата, решаване на проблема с метана, не можем да си позволим години наред да издигаме само искания. Много по-важно е да дадем възможност на селското стопанство да се обновява и да а, напредва. Много често Брюксел спъва селското стопанство, например, не на последно място, чрез директивата за отпадъците. Трябва да насърчаваме производството на местна продукция, а, да насърчаваме семейните селско-стопански е, ферми. Благодаря. Благодаря, господин Селимович. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика. Искам да подчертая своите благодарности за текста на доклада. Целта, както разбрахме, е на подобряване на иновациите и подобряване на образа на земеделието. Вчера имаше подобен дебат в нашата комисия. Чухме някакви страхове за заедостта, но все пак си мисля, е добре да дадем възможност защото земеделието общо взето се възприема като на остаряло, като и неефективно и застрашаващо климата. Това като цяло не е вярно. Има неща, които биха могли да бъдат подопреми и за това приветствам целите и амбициите в доклада. Ефективно използване на ресурсите, екологизация, запазване на биологичното разнообразие и подобряване на облика на заведението като сектор. Огромни европейски средства са насочени и там – за това добре да помислим как се използват всички тези ресурси. И в доклада има ясни насоки за стимули за иновациите, без да се вреди на екологията и климата, като същевременно се произвеждат необходимите количества храни. Поздравления за докладчика, успех в процедурата нататък. Благодаря. Госпожа Делахае. Благодаря, господин председател. Искам първо да благодаря на докладчика за сериозната работа. Няколко а, а, констатации. В трета точка се споменават а, огромни количества а, храни, които се разхищават. Поставих този въпрос на предкомисаря Хоган. По точка 6. Преди да се въвеждат нови мерки за екологизация, е добре да помислим как се прилагат вече приетите мерки за тази цел – Добре е да се стимулира на биологичното земеделие, но това не е единственият начин за постигане на целите. Важното е земеделието като цяло да спазва екологичните изисквания по отношение на иновациите си мисля, че е добре да има достъп до интернет с висока скорост в селските райони. Е добре тук да включим идеята за цялостно развитие на земеделието. Благодаря. Thank you very much. And now we have... Благодаря. Благодаря, господин председател. Като докладчик в Сянка, Искам да благодаря за работата по този доклад и за това, че той обхваща много важни за бъдещето на селското стопанство аспекти. Съгласни сме, че точно това са предизвикателствата пред бъдещето, бъдещото селско стопанство – снабдяване с храни и опазване на околната среда. Аз бих включила още някои страни, които са важни за бъдещото развитие. Някои колеги казах, обърнаха внимание на съхранението на а, биологичното разнообразие, то е, впис, то е записано в доклада, разбира се, но би могло да се подчертае малко повече в окончателния вариант на текста. Важно е докладът да съдържа не текстове не за биологичното разнообразие, не само с оглед на това, че в момента то намалява, а и с оглед на нуждата от разпространението на, разпространяването на информация за това. La suolo non abbiamo alcun obiettivo vincolante, non abbiamo delle direttive. Знаете, има годишен доклад на Европейската агенция за околна среда а, нямаме някакви общи цели във връзка с тези а, е, доклади. Това е наш проблем. Освен това, така наречените меки биотехнологии, подобряване на а, е, състоянието на а, е, почвите, намаляване на а, е, анти, е, резистентността на антибиотици, намаляване на нуждата от внос на фуражи. Изобщо ще внесем е, наши предложения за изменения, защото смятаме, че сама по себе си технологията не решава проблемите. Трябва да се работи, разбира се, по отношение на производството, но и по отношение на потреблението. Освен това трябва да се създадат економически стимули за селските стопани, за да се откажат от интензивното селското стопанство и да преминат към биостопанството, което може да окаже голям принос за опазване на околната среда и е, обогатяване на биоразнообразието. Думата има представителя на комисията. Господин Питърс, но той май не е в залата. Ами добре, комисията няма. Значи остава нашия докладчик да ни изведе от тази точка от дневния ред. Благодаря, колеги. Мисля, че общо взето сериозни спорове нямаме. Ще се опитам да възприема всичките ви забележки. Просто не бива да се страхуваме от иновациите и развитието на технологиите в бъдеще, защото в това е бъдещето. Въпросът е процесът да се управлява, особено начина по който се използват и обменят резултатите от научната и развойна дейност. Трябва ни въобще нов модел за развитие в Европа. В криза сме и кризата не е само економическа, а и криза на ценностите, криза на идеите. За това е важно да настъпи промяна. Така. До 27 септември. Може да внасяте изменения и допълнения. 21-22 декември ще гласуваме. Последващата точка от дневния ред сега господин Бертолини, главен научен експерт на Световната здравна организация по темата оценка на потенциалната канцерогенност е, на червеното и преработено месо. знаете, докладът, за това е една монография на СЗО, е, който се превърна в, в център на, на вниманието, на, на широкото обществено внимание преди няколко дена. Ам, та сега се надявам да е, обсъдим и тук е, този въпрос, като първо се запознаем направо от представителя на СЗО с резултатите от е, този научен труд на организацията. Благодаря ви, благодаря ви, че ни давате възможност да изясним резултатите от това наше изследване. Едва ли е необходимо подробно да ви разказвам какво е показано тук е много актуална тема през последните няколко седмици, широко отразена от медиите. Но за как... това са монографиите и арк. Е, е, това всъщност е една енциклопедия на канцерогенните фактори е, и се прави оценка на способността на един или друг фактор да причини раково образование от човека, като оценката се дава просто с да или не. Нищо повече. Междувременно, виждате, от 1971 година насам са оценени близо 1000 фактори, такива 1000 агента, от които 118 са определени като канцерогенни, и а, други 360 с вероятност да бъдат канцерогени. От там нататък вече националните или международните е, здравни агенции могат да действат, да доразвиват е, така направените констатации. И сега, оценката на червените меса и на преработените меса се прави по препоръка на научния комитет. Той е независим научен комитет на този орган, който е, изработва оценките. През последните десетилетия е, по този въпрос е, е правено немалко. През 2002 година излизат последните за сега препоръки на СЗО. и се решава да се актуализира информацията. Виждате как е извършено изследването от 22 независими научни експерти от 4 континента, е, подписали съответно декларация за нестълкновение на интереси. Прегледани са повече от 800 епидемиологически е, проучвания у животни, инвитро и така нататък. Така че от научна гледна точка процесът е изряден. И какво конкретно е анализирано? Червеното месо значи говеждо, телешко, свинско, конско, агнешко, овнешко, козе, без пилешко и дивеч. Е, има епидемиологически съображения за това и от друга страна просто не се разполага с достатъчно информация в случая за пилешкото и дивеч. А вече в преработеното понякога се включва и пилешко и виждате как се определя преработеното месо по различните технологии на, на преработка, опушване, сурово сушене, варене и, е, и така нататък. Сега, преработеното месо е канцерогенно а, е, за човека, е, възоснова на достатъчно информация, че а, е, консумацията му а, придобива а, рак на дебелото черво. А, червеното месо е вероятно канцерогенно, т.е. нямаме достатъчно а, доказателства, не можем да изключим до край евентуални методологически недостатъци. Относителният риск при консумацията на преработено месо е възлиза на около 18% в сравнение с неконсумиращите преработено месо на всеки 50 грама преработено месо. Става въпрос за риск от рак на дебелото черво. И сега да видим какво точно е прието от научната е, група. Значи, колкото по-висока е класификацията, която виждате в дясно, толкова по-висок е, е вероятността е, въпросният агент или фактор да причинява рак. Като тук не става въпрос е, за някаква статистическа оценка на заболеваемостта в населението. Тук просто се отговаря на въпроса да или не. Фактор ли е или не е фактор? Как, както при цигарите, както при алкохола и, и всичко друго. Нали, е, като казваме, че е, преработеното и червеното месо се нарежда е, наравно с тютюнопушеното, не означава, не, не казваме, че като заболеваемост рискът е един и същ. Ето виждате как се нареждат вероятностите. Първо, на първо място е недвусмислената връзка между фактора и раковото образование. И ето виждате е, оценка на вещества, на фактори от една и съща класификация. Имаме 18% при преработеното месо, докато при е, тютюнопушенето на 20 на 30 цигари на ден рискът нараства 20-25 пъти. И в процентно изражение тук е, можем да говорим за 2500%. И вече 4-5 чаши бира или вино на ден води до нарастване на риска от рак на устната кухина с 180%. И виждате, че всичките тези вещества са клас 1, но относителното им въздействие е съвсем различно. Виждате, от общо от общия брой е, е, смъртни случаи от рак е, годишно в света. Един милион близо се дължат на тютюнопушенето, 6 хиляди на алкохола и така нататък, виждате. Относително нещата са съвсем различни. И ако вземем една страна само и, и малко по-подробно тук трябва да обясня. Ако вземем Великобритания – както е в случай, и прием, че всички спрат да пушат от днес за утре, ще констатираме 64 500 случая по-малко ракови заболявания. Ако в Великобритания всички от утре спрат да консумират червено или преработено месо, ще имаме 8800 по-малко случаи. Ето защо такава такава разлика. Просто защото само 20% от населението пушат, а далеч повече от населението потребяват месо. Така че когато рискът е малък, е, но е, се прилага за по-голяма популация, то и в абсолютно изражение е, броят е по-голям. Сега, защо е така. Защо е този канцерогенен ефект? Първо, на химическа основа имаме една особена желязна молекула в червеното и преработеното месо, които водят до дразнене на вътрешните тъкани на червата, от което се увеличава продукцията на определени клетки, и бактерии и така нататък може да се стигне до раково образование. След това са нитратите, които са добавка в местните произведения. И съответно червата могат оттам да почнат да, да, да, да генерират канцерогенни вещества. И най-сетне топлината обработка. При висока е, температура на топлинна обработка се стига до промяна на, на химическия характер на местните влакна. Сега, беше публикувано това изследване, реакциите бяха най-различни, и, проче много гласове се чуха, според които това било отдавна известно, т.е. отдавна се ширят подозрения най-малкото. В някои страни даже са предприяти конкретни мерки. Ето в Великобритания се препоръчва да не се прекалява с преработеното месо. В Швеция се препоръчва не повече от 500 грама на, на седмица. Холандия се препоръчва ограничаване на повечето преработени. Австралия препоръчва да се потребява понякога в малки количества. Последната официална позиция на СЗО е 2003 година, която се казва, виждате, цитираме, от тези, които не са вегетарианци, е, е, се съветват, на тях се препоръчва да потребяват умерено е, преработено месо, в това число колбаси и така нататък. Да, е, в заключение, тази оценка на местните продукти следва да бъде поставена в контекста на препоръките за една здравословна диета. Месото, разбира се, е много важен източник на хранителни вещества, на, на е, белтачини, на, на, на витамини. И, и това, разбира се, е подкрепено от научните факти. Така че препоръката ни на този етап – е да се избягва, доколкото е възможно преработеното месо, понеже е канцерогенно и освен това е, е висококалорично. Тоест е общо неблагоприятно за една здравословна диета. За сметка на това препоръчваме да, да се ядат обилно пресни плодове и зеленчуци, да се ограничи приемането на захар и алкохол. Това е. Благодаря ви. Благодаря ви за изложението, за полезните ни полезните съвети, които ни дадохте за здравословно хранене. Да видим сега колегите. Благодаря, господин председател. Искам да започна с това, че безопасността на храните е отрешаващо значение за човешкото здраве. Но имам една критика, една критична бележка – няма да се произнасям за констатациите и изводите от монограф... в монографията, но смятам, че що се отнася до комуникацията, докладът беше малко така невнимателен, меко казано. Мисля, че комуникация, посланието трябваше да бъде в смисъл балансирано хранене тогава вече щяхме да можем да кажем да, преработените червени меса могат да бъдат канцерогенни. А вие формулирате нещата доста невнимателно. Този извод е направен, освен това, преди да сме имали достъп до изследването, което беше представено месеци по-късно. А всъщност става въпрос за много важен извод. Трябваше да се постъпи малко по-различно. Що се отнася до съдържанието, нямам достъп до монографията, но такива изследвания действително са необходими. Беше казано, че са изследвани някои случаи, но трябва да знаем точно колко проби са взети, какъв е бил размер или количеството на всяка една проба и доколко независими са били изследванията на про преработеното месо. Не поставям под въпрос, че това месо увеличава риска от ракови заболявания, но е важно и а, така, а, но е важна и формалната страна. Благодаря. Благодаря. Има доста дълъг списък на хора, които искат да се изкажат. Благодаря. Много е важно, че провеждаме дебат по един въпрос, е, който е тревожен е, от гледна точка на общественото мнение. Да, вие казахте, че освен риска месото дава протеини. Не можем да се откажем от потреблението на месо. Някои потребители може да се разтревожат значително, което ще създаде проблеми на животновъдите и производството. Това е първата ми бележка. Да, казахте, че трябва да потребяваме повече плодове и зеленчуци и това го знаем. Да, знаем, че доста от тези плодове и зеленчуци съдържат пестициди и, и при тях има известен риск Да, Има и биопродукти, Може би най-естествената реакция на потребителите е да ограничат своето потребление. А пък биопродуктите са по-скъпи Не казахте нищо за а, рибата. Рибите, които се отглеждат по екологичен начин. Има риби, в които се трупа и живак. И там има проблеми веднага си поставям въпроса какво да потребявам и какво да предложа на своите деца. Може би имам нужда от по-подробно обяснение и по-успокояващо за всички потребители. С достатъчно информация по въпроса. Благодаря господин Ек. Благодаря, господин председател. Изключително съм радостен, че СЗО е възложила и публикува такова изследване. Да ви се представя, от 20 години съм веган. Щя, бих, е, почти бих се отказал от веганството в името на политическия ангажимент да се яде по-малко месо. Но преди 5-6 години излезе изследването Шрайнер, което, чието констатации бяха горе-долу същите за вредата от месото за човешкия организъм. От тогава е, начинът на хранене в Германия наистина се промени и то значително. За много кратко време делът на вегетарианците или на хората, които са намаляли, намалили консумацията на месо, нарасна. Вегетарианците са около 8% от населението и се увеличават. Другото изненадващо, говореше, е, тук стана дума за производителите, производителите не претърпяха загуби. Напротив, в Германия се разраства альтернативната местна промишленост на база соя или тофу. Имал съм разговори с големи месопроизводители в Германия на техния 24-ти конгрес в Бад Годесберг. Казах им, направете нещо, извадете на пазара альтернативни продукти, Например, групите Реве, Рюгенвалдермюле, Визенхов, това са огромни немски предприятия, преминаха към производство на альтернативни хранителни стоки, альтернативи на месото. И както личи от рекламите им, са доста добре финансово. Тези 18%, за които стана дума, а 18% от така причините за канцерогенността се крият в съдържанието на мъснини в месото. Но, те, но мазнините причиняват и повишаване на холестерола, сърдечни заболявания, сърдечно-съдови проблеми и така нататък. Но рибата не може да бъде альтернатива, защото световните океани са вече почти обезрибени. След 10-20 години големите риби, трапезни риби, вече почти няма да ги има. що се отнася до аквакултурите, знаете какво, за какво става дума. Ако пазарувате от а, рибните пръсти на фирмата Игло, направо си ядете антибиотици. А, също така е важен проблемът с мултирезистентните вещества. Приключвам с големи крачки бодро напредваме към а, преговорите на КОП-21 за климатични изменения и срещата в Париж. Ако наистина искаме да направим нещо за климата, за здравето на гражданите, за нашата планета, то посоката може да бъде само една, а именно препоръчваната от СЗО. Да се консумира по-малко месо и още по-малко преработено месо. От тук въпросът ми към комисията. Обедихме се, че цигарите са много вредни за човешкото здраве. На цигарените кутии пише тютюнопушенето убива. Това не е ли идея? Нека да го напишем и върху опаковките с месо прекалената консумация на месо вреди на вашето здраве. Thank, thank you very much. And now... Благодаря. Господин Хаузлинг, моля. Изрично искам да благодаря за обясненията, които дадохте. Те наистина са много важни, но проблема трябва да се погледне в съпоставка с останалите. Да, има рискове от, различен, от различно естество. Има и рискове, които са далеч извън границите на потреблението на червено месо. Нека да не превръщаме темата в повод за призив към културна борба, Господин Ек, аз лично предпочитам да хапна парче ми биомесо пред нещо от соя или тофу, които са генно манипулирани. И от сега въпросът ми е следният. Колега, не можем да напишем на всяка, на всяка опаковка месо, че вреди на здравето. Това е прекалено, а и няма доказателства за това. Но това, което ме интересува е дали ще последваме примерът на Австралия и ще излезем с препоръки. Съгласен съм, че прекалената консумация на месо действително има отрицателни последствия. До това заключение стигаме и в други наши доклади, но наистина е въпрос на количество. Това, което се яде в е, Европа е наистина извън рамките на разумното. Тук всички сме съгласни. Ето защо смятам, че реалистично и трезво трябва да разглеждаме въпроса а, какви изводи ще направим, зависи от предстоящия дебат. Но нека да не призоваваме към промяна на културата, нека да не издигаме лозунги да живее веганизма, веганството долу месото. Нека бъдем реалисти. Благодаря, господин Чирио. Благодаря, господин председател. Почвам да се замисля. Защото очаквах от този дебат да ме поуспокои. А това, което чувам, много ме тревожи. Аз не мога да поставя под съмнение научната стойност на изследването самият. Аз съм провеждал такива изследвания – но механизмът по който СЗО подхожда към темата, мисля, че е погрешен. Действително и посланието е погрешно. Защото ако кажем, ако се прекалява с месото, ако се прекалява с захарта, е едно. Действително тези храни могат да бъдат вредни, но в изследванията трябва да се каже нещо и за здравословния начин на живот, за съобразеното с възрастта хранене. Така че ако се подхождаше така, всички тези изследвания ще да дават малко по-различни резултати. Да, слайдовете, които ни показахте и написаното върху тях, може би ще ни помогне да се храним по-разумно, но няма да помогне да постигнем целта, която имаме ние тук. Четох една статия от 2013 година в специализиран орган по епидемиология от Америка и научих, че е из проведено изследване е, и то е, съобразно с най-последните препоръки на СЗО. И резултатите са тревожни, защото стига, се стига до извода, че 55% от препоръките на СЗО имат недостатъчна научна основа. Значи, че, е, говоря ви за статия не от ежедневник, а от специализиран медицински орган – така че това ме кара да се замисля, караме да се замисля и начина по който информираме, защото ако информираме по този начин, по който го правите, вие ще нанесем щети на търговията, на, на, на бранша. Да, разбира се, че здравето е по-важно, но е много важно как се е, представят тези неща, как се информира за тях. Освен това, пред, има така и друг факт. Представители на държавите членки на СЗО са приели резолюция, според която се препоръчва малко по-внимателно отношение към начина по който се разпространява научна а, информация, защото сега излиза, че е хапнали червено месо ще се разболее от рак. Да, няма нужда да си лекар, за да знаеш, че ако прекаляваш със сладкото, ще се разболееш. Но, когато разпространяваме подобен вид информация, трябва да го правим така, че да има полза. А, тази монография не дава възможност за кой знае какъв напредък по отношение на начина на хранене, хранене на хората не бива да забравяме колко е важно да се, че има още и съпътстваща информация, която трябва да се предостави. Здравословен начин на живот, разнообразно хранене, движение, спорт и прочие и прочие. Не бива да представяме нещата едностранчиво, защото е, не изглеждат достоверни. Господин Петичини. Видо, е, Тут il parere di tutti coloro che hanno... Благодаря. Мога да се при... Мога да се присъединя към скептиците в тази зала по отношение на стратегията на СЗО да разпространява получената информация. Но е много хубаво, че водим този разговор, той е важен. Много отдавна слушаме учените, които а, работят в тази сфера. Има и достатъчно научна литература по темата, така че никак не е нов, ново предположението, че определени количества червено месо могат да бъдат канцерогенни. А, но и, и консумацията на а, червено месо увеличава с 30%, риска за определени ракови заболявания на простатата и така нататък. Това е при завишена консумация на червено месо. Но има и нещо друго. И преждеговорившия го спомена – а именно научната база, върху която се стъпва при събирането на данните и тяхното оповестяване. Боя се, че а, тези резултати могат да се изпразнят от съдържание. Ето казва, казахте 80, 18% увеличение на риска между е, за преработеното месо в сравнение с червеното. А данните трябва да се анализират и обобщават, като се сравняват и с други данни от литературата. Освен това, за каква експозиция, какъв начин на консумация говорим. Може просто да кажем 18% е увеличен риска. Спрямо какво? Много ли са 18%? Малко ли са? Вие го говорите за едни абсолютни 18%. Т.е. трябва да знаем точно колко червено месо аз трябва да изям, за да ме заплашва рак. Т.е. да има 18% по-висока заплаха от рак. Една от колегите, която се изказа Изследвано ли е, изследвано ли е съчетанието с други рискови фактори? Не можем просто да кажем риск вследствие на консумацията на преработено месо. Едно е да ядеш само такова месо, друго е да го ядеш, да пиеш и да пушиш. Нали? Риска е съвсем друг. Не? abbia voluto un po' smorzare questo, questo, questa preoccupazione che pure viene fuori. Che... Хранително-вкусовата промишленост, разбира се, е склонна пък да омалуважава такива резултати. Има го и това. Естествено, че червеното месо и преработеното месо са проблем за здравето, но от друга страна има и едни економически интереси. Така че най-добре би било да има научно обосновано изследване. При това изследване, което е независимо и автономно, за да стигне до достоверни, скоби верни резултати. Благодаря, господин Пасо. Да, разбрах а, а, идеята на изказването. Зная, че това е задължение на базата на фактите. Колегата да посочва резултатите от проучването. 18% които визират риска сравнение с риска от тютюно пушене, където рискът е 250% за обикновения човек. Това 18% означава, че един на всеки 6 души заболява от рака. Затова е добре да се каже 18%, но от какво точно? Отбелязахте, <clears throat> дадохте пример с Великобритания, където обикновено се потрепява обработено месо. Не казахте нищо за рисковете за прясно месо. Дали те са по-низки? Друго нещо, което ми идва на ум като въпрос е, че повечето от научните проучвания са в Съединените щати. И там а, а, се предлага различни видове меса, които са обработени по един или друг начин, за да бъдат запазване. Ако а, а, констатациите са на база изследвания в САЩ, тогава може би заключенията до някъде са подвеждащи. преди две седмици в Страсбург гласувахме срещу субсидии за борбата с бикове. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Ще бъда кратка. Е, безпокоиме наистина е, това, това проучване, е, занимаваме. Днес е, говорим за червените меса, но, както каза госпожа Гостет, утре можем да говорим за рибите. Рибата е изглеждана, отглеждана изкуствено, плодовете и зеленчуците третирани с пестициди и аз бих искал да ви задам няколко въпроса. Е, е, има ли, например, генетична предразположеност, е, така че у някои хора канцерогеният ефект на червеното месо да е засилен? Или пък, ако в животновътството фуражите съдържат генетично модифицирани съставки, растения, това повишава канцерогенния риск. Съответно, природосъобразното или така наречено органично животновътство, за разлика от промишленото, дават ли е, различни показания. И, и например, вижте, вижте какво, какво намираме е, в един голям е, френски е, супермаркет е, значи на етикета е, е, е, имаме обява за е, глиганско месо, е, което е било уловено в е, Северния Атлантически океан. Това, това е просто, виждате, виждате какви безобразия се вършат по етикетите е, понякога. Благодаря на, за това, че представихте тази монография. Така, тези неща най-често са въпрос на тълкуване. Когато ние така е, удобно подкрепяме дадено изследване, когато не ни е удобно, го подлагаме на критика. Но лично аз се радвам на представените резултати. Отдавна съм вегетарианка Обедена съм, че човек прави личен избор а, за това с какво ще се храни и този избор е много важен. Затова може би от политическото ниво трябва да дойдат някои по-специфични препоръки. Точно за това може да бъде полезен, а, полезна тази монография. защото, за съжаление, действително се консумира прекалено много месо, а то вреди на човешкото здраве, но има и още нещо. А, интензивното а, отглеждане на животни, интензивното животновътство то също се отразява изключително отрицателно за, върху промените в климата, води до обезлисяване, а е аграрния модел, който в момента преобладава. Мисля, че точно сега му е времето да свържем двете теми защото това са две много тясно свързани неща. Земята, на която живеем, ни е само една, така че трябва много съзнателно да вземаме решенията за своето бъдеще. Консумацията на месо днес води до обезлесяване на планетата утре. Комисията, ако желая да коментира. Благодаря, благодарим на представителя на ФЗО за неговото изложение. На този етап аз е, не смятам, че има кой знае какво да добавим. Е, вземаме за сведение развила се, развилата се дискусия и с интерес очакваме публикуването на пълния текст на е, въпросната монография, в който предполагам ще се съдържат отговори на някои от поставените тук въпроси. Но, както се посочи тук е, е, връзката между месото и, и раковите заболявания е, се обсъжда в литературата и специализирана и, и популярна вече от години. И разбира се, очевидно е, че храненето и физическата активност са взаимосвързани е, фактори, са елементи на, на здравословния начин на, на живот и съответно е, имат връзка с една или друга форма на, и, и, и мащаби на заболеваемост. Е, разбира се, ние сме обезпокоени от а, а, разрастването, увеличаването броя на раковите заболявания в Европа. А, ракът на дебелото черво известно време представя е, обект на повишено внимание е, с е, програми за, за ранна диагностика и профилактика, скрининг и така нататък. И ето в този контекст отново казвам, че ние с интерес очакваме да, да се запознаем с пълния текст на монографията. Благодаря. Така, след тази оживена дискусия е, мисля, че е, е, е толкова по-важно да чуем какво ще каже представителят на СЗО. А, впрочем, разискванията бяха оживени не само тук, те са оживени и в общественото пространство вече от една седмица. Насам а, се забелязва и определен ефект влияние върху пазара на месо и местни произведения. Трябва, трябва да видим, всъщност да запознаем по-подробно -по с обосновката, с, с предпоставките, които са заложени в основата на тази позиция на СЗО. Благодаря ви. Първото, което е особено важно, аз признавам, че, че това е проблем наистина, а именно че информацията се подаде изпреварващо, а пълният текст на проучването те първо предстои да бъде публикуван. Това наистина е неблагополучно. Възползвам се от възможността да ви, да ви съобщя, че пълният текст на, на, на доклада с е, подробно изложение на методология и така нататък. Е, в момента е на последната фаза от подготовката за е, проверка на научния апарат и така нататък, но, но няма те първа да се стигне до преразглеждане на резултатите. Че съгласен съм, наистина, публикацията трябваше да съвпадне с съобщението, е, е, ще, ще се опитваме да, да избягваме подобни неблагополучия за, за напред. А що се отнася до, до казано тук от мнозина за връзката между е, диетата като цяло, начина на хранене е, и е, влиянието или канцерогенното влияние на месото. Но това, разбира се, е един по-широк разговор за здравословното хранене, за присъствието в е, храната на човека на различни вредни фактори, това число нали, захар и алкохол и така нататък. Но това е друг разговор. Онова, което представяме по-настоящем е, на, на научната и на, на широката общественост, е отговор на простия въпрос за канцерогенното въздействие на червеното и на преработеното месо. Както казах, тук въпросът е такъв, така зададен и предполага отговор да или не. От там нататък фактическото въздействие на червеното месо е, върху човешкото здраве е, разбира се, част от широкия въпрос за храненето, за, за диетата. Що се отнася до научните основания, е, опасявам се, че не мога да се съглася с господин Чирио. Е, знам е, споменатото от вас изследване, то бе широко и задълбочено критикувано, както в СЗО, така и, и от други. Е, е, има редица случаи, е, в които наистина научната обосновка не е така солидна. Поне до сега това се е случвало, но сега мога да ви уверя, че всеки път, когато публикуваме дори един ред, е, текстът преминава през такава щателна проверка, че, че понякога се получава обратния нежелан резултат хората да проявяват неохота да, да говорят въобще. Така че нека не се позоваваме на миналото на, на СЗО а, в а, рамките за целите на този разговор. Що се отнася до сравнението или до съпоставката между червено месо и преработено месо, рискът от консумацията на 100 грама червено месо в сравнение с липсата на каквато и да било консумация на червено месо води до 17, едно 7, 17% на нарастване на риска а, при 18% преработено е, месо, но върху 50 грама в абсолютно изражение. Е, така, контролата е при нула, т.е. при никакво потребление на, на месо и местни продукти от червено месо. Сега, разбира се, тук можем да говорим за е, е кумулативното действие на няколко фактора. Е, но, но това особено трудно се подава на проучване. В това изследване се наблюдава единствено е, въздействието на месото. Доколкото знам, в монографията е, не е изследвано взаимодействието на няколко канцерогенни фактори. Говорите за независими изследвания. Честно казвам, съм малко скептично настроен. Въпросното изследване е, е максимално независимо. Колкото се може по-независимо, по-независимо от това не може е, независими учени, доколкото това е възможно, 800 е, отделни публикации е, с 800 публикации трябваше да се е, запознаят тези учени. Всяка от тези 800 публикации на своя ред е била подложена на, на е, проверка в научната общност. Е, поставяме ги тези учени в една зала да четат и искаме от тях да се произнесат. А по-независимо от това аз не мога да си представя. След това, каква е, е къде са правени изследванията? Изследванията, някои от тях са дори със средства на Европейската комисия. Е, проследени са е, надлъжно как се прави кохорти е, в няколко европейски страни, прочем, и не само от Европа, и в никакъв случай не само от Съединените щати. И после нека припомня биологичния механизъм, който няма нищо общо с происхода на месото, с това дали то било е, природосъобразно, промишлено или не. Става въпрос за молекулата на месото, просто защото е месо. Това е фактически е, е, е, е уникално присъщата на месото химическа молекула. И също така това се дължи на начина по който се приготвя месото. Тук не, не, не става въпрос за източника на, на тази молекула. Оценките се основават на химическия анализ, на, на биомолекулярния характер на месото. Така че, е, е, в заключение аз съм е, съгласен, на, на лице е сериозен проблем за комуникацията днес а, говоря пред вас от името на, на on this, uh, and uh, we are going to analyze these issues once again, and I want to announce you that uh, these results are going... Говоря от името на нашия генерален директор, разбира се, и, и мога да обявя, че е, резултатите ще бъдат анализирани и от друг научен състав, съвсем скоро, вече в контекста на една здравословна диета, на, на, на целият контекст на храненето за да се препоръчат някои норми на прием на определени хранителни вещества, това число месо, преработено месо и така нататък. И наистина много важно е това, това, което казвате и вие. Е, консумацията на един или друг продукт да се разглежда в контекста на цялостното хранене. Така, благодаря. Благодаря ви. Forgot one thing, sorry, uh, miss, uh, that uh, about how, how much is the consumption of meat in Europe. Така, потреблението на месо в Европа. А, имаме известни данни от изследването ЕПИК, финансирано, знаете, от Европейската комисия. В Гърция средно между 11 и 19 грама на ден преработено месо. Това е най-низко. Най-високо е в Норвегия 48 грама на ден е, е, при жените 89 е грама на ден при мъжете в Германия. Не, това, това в отговор на вашия въпрос за данни за потреблението. Така, благодаря, благодаря ви и благодаря за това, че отзовахте нашата покана. Не ви беше леко, оценявам вашия жест. Благодаря. До 15 часа, колеги.